Buenas tardes. Здравейте. Днес комисията ще бъде председателствана на испански язик. Disculpo en primer lugar a la, a la presidenta, la señora Holmeyer. Извинявам се от името на госпожа Холмайер, която няма как да бъде с нас днес. Затова веднага минаваме към дневния ред, който е, ви е изпратен. Ако няма възражения, го приемаме. Възражения ли имате? Не, всички са съгласни. Добре, приемаме. Както всички знаете, имаме и осигурен превод на 14 езика. Използвам възможността да благодаря на преводачите и да ги поздравя за това, че те правят всичко възможно да можем да говорим на своите езици. Освен това е предоставена цялата необходима документация и също така на веб страницата нашето заседание може да се проследи. Първо на 8 октомври 2019 имахме препоръки на координаторите. На 22 октомври също, ако няма възражения, преди края на заседанието ще приемем и тези препоръки. Pasamos ahora a la aprobación de las actas de los días 5 y 26 de septiembre, así освен това, трябва да одобрим протоколите от заседанията на 25 6 септември, на 8 октомври, на 7 ноември тези протоколи ви бяха изпратени, така че ако няма възражения, ги одобряваме. Има ли възражения? Приемаме, че се одобряват. Така преминаваме към първа точка на нашия дневен ред. Преговорите по нормите за ОЛАФ. Докладчик е господин Маринеско. На 5 ноември се проведе първия триалог. На Както знаете, предвижда се след такова заседание да получим информация от колегата, но не го виждам в залата. Може би още не е тук. Господин Маринеско все още не е дошъл. Така или иначе, ако дойде по-късно, ще му дадем думата. В такъв случай преминаваме към пета точка – освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 година. Размяна на мнения с комисар Аврамополос, отговарящ за въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството. Нека да го поздравим сърдечно, да му благодарим за това, че е тук при нас в комисия Конт. Господин Бринкът, от Европейската сметна палата също е тук. Благодаря му за присъствието. Ние предварително бяхме изпратили списък с въпроси на господин комисаря. Той е раздаден на всички членове на комисията. Затова без повече да се бавим, ще дам думата на господин Бринкът. В рамките на 10 минути той ще ни запознае. Заповядайте, господин Бринкът. Добър ден, уважаема госпожо председател, уважаеми членове на комисията, уважаеми господин комисар Аврамополос. Аз представлявам Сметната палата и глава 8 от доклада й. За трета поредна година – ние разглеждаме главата Сигурност и гражданство в нашия ежегоден доклад по отношение на законосъобразността и редовността на разходите. Заключенията са свързани с разходите на целия бюджет. Като можем да кажем, че процента грешка е само 2%. За 2018 година сумата общо беше 3 милиарда евро, но Сметната палата отчита, че политическия и обществен интерес към тази тема е много по-голям, отколкото чисто финансовото отражение. Затова ние решихме не само да проверим сделките, но и да направим анализ на изразходването на средства в държавите членки и допълнително да разгледаме миграцията и вътрешните работи. Резултатите могат да се намерят в нашия специален доклад за 2018 година. Днес беше оповестен доклада за охраняването на границите. Имаме също така доклада за връщането на мигранти. Той ще бъде оповестен тази сряда. Доколкото разбирам, вече е предвидено съвместно заседание с вашата комисия, посветено на този доклад през следващия месец. Имаме и доклад за Frontex, по който аз съм докладващ член. виждаме, че 2018 година показва, че може да се изразходва и по-разумно. Например, държавите членки би трябвало да получат възстановяване на разходите само при изпълнение на условията и възлагане на договорите след надлежна оценка съгласно всички критерии за подбор. Ние се радваме, че процента одобрения съществено се е увеличил. Резултатът от 2018 година е по-добър в сравнение с предходните три години. Въпреки това, ние имаме миграционен натиск – заплахи за сигурността. Държавите членки като Чили не изразходват достатъчно от европейските средства, за да могат да управляват миграционните потоци или да контролират нашите външни граници. Разбираемо е, защото тук разходите ще продължат да се увеличават и ще има по-голям натиск върху националните системи до края на изпълнението на текущата МФР. Съответната глава в доклада разглежда разплащанията по всички тези фондове. Нашият одит в 7 държави членки, които използват европейски средства за свои национални програми, показва, че има достатъчен контрол – съгласно изискванията на регламентите. Същото се отнася за вътрешните процедури на Генерална дирекция вътрешни работи. Що се отнася до кандидатстванията и одобренията за плащания. Ние правим проверка на разходите и на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Отправили сме препоръки към съответните национални органи. Ние стигаме до заключението, че държавите членки не винаги използват подходящи критерии на ниво проект. В резултат на това не във всички случаи резултатите от един проект могат да бъдат правилно проверени. Е, в заключение благодаря на комисията за съдействието по време на цялата процедура на одита. Благодаря. Много ви благодаря. Сега давам думата на господин комисаря. Заповядайте. Благодаря ви. Радвам се, че отново съм при вас. Първо искам да благодаря на вас и на всички колеги за тяхното съдействие. Приятно ми е, че отново съм гост на Комисията по бюджетен контрол. Не за първи път идвам тук. Бих искал също така да изразя благодарност на господин Бринкът за съвместната ни работа през тези години. Няма никакво съмнение, че днешното заседание ще хвърли светлина върху различни въпроси на управлението, върху най-важните теми през последните години. Така че днес ние ще пристъпим към една дискусия с отворен край по резултатите от 2018 година в областта миграция и в областта сигурност. Както знаете, аз за последен път се обръщам към вашата комисия. Това е една добра възможност да обобщим постигнатото през последните 5 години и конкретно 2018 година. Вярвайте ми, през последните пет години ние наистина положихме усилия да намерим възможно най-добрите и устойчиви решения, за да помагаме на тези, които се нуждаят от международна закрила, да намалим стимулите за незаконна миграция и да управляваме и опазваме по-добре външните си граници, като създадем едни безопасни законови пътища за миграцията – точно в този дух създадохме и основата за една обхватна миграционна политика, която да отговаря на предизвикателствата и да дава резултат въз основа на солидарността и отговорността. Същевременно ние излязохме с европейски подход по сигурността за да имаме един ефикасен съюз на сигурността. Разбира се, трябва да отчетем, че пътят напред е дълъг. Но през 2018 година ние продължихме да работим за постигането на тези цели. Нека започна с областта миграция. През 2018 година Комисията изготви конкретни предложения за справяне с миграцията, за да може по-добре да защитаваме външните си граници, като Европейската агенция за гранична и брегова охрана съществено увеличи своята роля като подкрепа на държавите членки. Около 10 000 служителя – които ще започнат да работят от декември нататък тази година, в съответствие с регламента. Освен това, ние преработихме директивата за връщанията, за да направим работата в тази област по-добре осигурена. Също така искахме да дадем законови маршрути към Европейския съюз и в крайна сметка Предложихме също така да изменим нормите по Европейския визов кодекс, както и визовата информационна система. Така ние ще имаме инструменти за ефективно управление на границите. Разбира се, бързото изпълнение е много важно, за да стигнем до желаните резултати – Цифрите от 2018 година показват осезаемите резултати от нашите непрекъснати усилия, особено като се има предвид, че незаконните преминавания на границата са спаднали до 150 хиляди. Над 25 хиляди от най-уязвимите мигранти бяха презаселени в Европейския съюз с подкрепата на средствата от Европейския съюз, за да може да се устои на силния миграционен натиск. От 2015 година до сега Гърция е получила 2,2 милиарда евро, за да може по-добре да се справи с предизвикателствата на миграцията и границите си. Италия е получила около 1 милиард. Нашата подкрепа продължава. 2018 година Фонда за миграция и убежище предостави подкрепа за около 40 000 бежанци, прияти от държавите членки предходната година. Това бяха само 16 000. Но Както казах и преди, предстои още много работа. Беше постигнат важен напредък, но със съжаление ще кажа, че държавите членки не се договориха за една справедлива и ефикасна система за убежище, така както я предлагахме. Необходима е задълбочена реформа на пътищата за миграция – да се работи и за едни силни външни граници, така че да се справим колективно и справедливо с всякакви бъдещи предизвикателства. В този контекст аз наистина разчитам на Европейския парламент да подкрепи новия пакт за миграция и убежище, предложен от новата председателка на Европейската комисия. Освен това е важно и стратегическото ни партньорство с трети страни. Ключов пример е сътрудничеството с Турция, съгласно декларацията между Европейския съюз и Турция 2018 година. Благодарение на тази декларация се намали броя бежанци, загинали в морето. Ще кажа отново, както казах и на турските колеги, когато отидох в Анкара миналия месец, че трябва да продължим нашата съвместна работа и ангажираност. Сега няколко думи за сигурността. Ужасяващите терористични атентати в Европа от последните години показват, че ние имаме нужда от един обхватен европейски и международен подход към тези заплахи за сигурността. През 2018 година комисията излезе с доклад и мерки, които да ограничат използването на прекурсори и експлозиви, налични на пазара. Разгледаха се също така престъпните деяния и се даде възможността националните органи да могат да разследват престъпленията в цифровата епоха. Но работата не спира до тук. Наш приоритет е непрекъснатата борба срещу радикализацията. Идил беше сломен на място, но същевременно интернет става все по-важна арена. Това се забеляза още 2015 година, когато аз излязох с инициатива да се създаде Европейския интернет форум. През 2018 година направихме следващата крачка. Предложихме общо европейски правила срещу терористичното съдържание в интернет. Радвам се, че тристранните преговори започнаха неотдавна за да може да се приеме това предложение. Ние също така работим за намаляване на информационните пропуски. Държавите членки трябва да гарантират изцяло изпълнението на новите норми. Всички тези дейности по миграцията и сигурността се изпълняват благодарение на увеличения бюджет в рамките на МФР. Като би трябвало да имаме съответния пакет от документи за достоверност. А що се отнася до заключенията на Сметната палата, много се радвам, че Сметната палата не установи съществени пропуски в държавите членки по Фонда за миграция и убежище или Фонда за вътрешна сигурност. През 2018 година отбелязва Сметната палата държавите членки са започнали да работят по-интензивно по националните си програми. Ние очакваме тази тенденция да продължи. Също така ме радва заключението на Сметната палата, че процедурите на ГД вътрешни работи са ефективни. Също така нашият механизъм за вътрешен одит е работил ефикасно. Това се потвърждава от факта, че единствените пропуски според Сметната палата – са били адресирани още преди да се разрешат плащанията. Годишният доклад на палатата отбелязва, че се спазва принципа за доброто финансово управление. Приветствам квалифицираното мнозинство на, ком... на палатата за останалите пет агенции за 2018 година. Нека така съвсем накратко да поговоря за Европейската служба за подкрепа на предоставянето на убежище. Знаем, че тази е, служба е АЗО. имаше сериозни проблеми с управлението и ще е нужно време да засилим вътрешната рамка за управление, да върнем прозрачността и да изградим отново доверие към тази служба. Също така сме съгласни, че мерките, които са предприяти за управлението на агенцията, вече са довели до положителни резултати. Смятам, че новият изпълнителен директор Нина Грегори, която започна своята работа през юни тази година, ще консолидира работата и ще гарантира пълното изпълнение на всички препоръки, така щото напълно да се върне доверието към ЕАЗО. Ние подкрепяме плана за действие за управление на ЕАЗО, който стартира през лятото на тази година. Работата обаче още не е приключила. Това се вижда и в квалифицираните становища на Сметната палата за ЕАЗО. Службите на комисията продължават да следят отблизо случващото се. Искаме да направим така, че службата ЕАЗО да последва препоръките на палатата в кратки срокове и ефикасно. Какви са предизвикателствата сферата на предоставянето на убежище? Комисията през 2016 година направи едно предложение ЕАЗО да се превърне в пълноправна агенция на Европейския съюз. Така тя ще може много по-добре да изпълнява своя мандат. През 2018 година Европейската комисия предложи ЕАЗО да бъде доукрепен, за да може да предоставя на държавите членки техническата помощ, която им е нужна. Призовавам вас и държавите членки да направите така, че бързо да се приемат тези законодателни предложения. Уважаеми членове на Европейския парламент, финансирането за миграция и сигурност послужи за да се изпълнят политики, които са пряко свързани с ежедневието на нашите граждани. Гражданите с право очакват решение от нас. Следователно е изключително важно политиките да станат факт и да подобрим положението по места. За да постигнем това, трябва да може да гарантираме адекватно финансиране на тези политики за едните години. Разчитам на подкрепата на този парламент – както се е случвало многократно и в бъдеще. Бих искал да изразя своята благодарност към вас за цялата подкрепа за разработване на конкретни политики в сферата на убежището и миграцията в тези сложни и тежки времена. Силните европейски ценности, които ни обединяват, ръководиха и нашите решения последните пет години. Можем да се гордеем с това наследство. Надявам се това отлично сътрудничество да продължи и в бъдеще. Благодаря ви за вниманието и с удоволствие ще отговоря на въпроси. Много благодаря, господин комисар. Сега бих искала да дам думата на членовете на комисията ни като започваме е, с е, колегата, която замества госпожа Холмайер. Тъй като тя днес не е тук, искам да благодаря на представителя на Сметната палата от нейно име най-сърдечно за годишния доклад, също и на комисията най-сърдечно благодаря за подробните отговори, които естествено ще бъдат взети предвид при доклада за освобождаване от отговорност. Госпожа Холмайер е, не откри някои въпроси от таблицата, е, кога са публикувани. Освен това, тя би искала да знае как е, комисията е използвала резултатите от изследването, респективно какви конкретни мерки са били започнати в тази насока. Освен това, тя иска да разбере защо това проучване не е публикувано. Отговора на въпрос 16 тя моли комисията гръцките компетентни органи да получат указание непредружавани малолетни да бъдат е, незабавно изваждани от е, лагерите и може би това е един от най-големите проблеми. Комисията описва положително развитие в италианските домове за бежанци, е, където броят на малолетните лица е спаднал значително. Може ли комисията да говори за подобрение в Гърция в това отношение? И каква е ситуацията в Гърция и в Италия във връзка с е, други застрашени мигранти, например бремени жени или лица с увреждания? Във връзка с е, връщането, какво смята да предприеме комисията за да не бъдат връщани лица, които имат право на убежище в Гърция, съгласно европейското законодателство и споразумението с Турция. Какви мерки смята да вземе комисията, за да не се злоупотребява с европейски средства и да се изразходват за погрешни цели, а не в полза на лица, с които имат нужда от помощ изобщо какво би могло да се каже за злоупотребата с тези средства. Въпроси за техническата подкрепа. Комисията вижда ли необходимост от по-нататъчна техническа подкрепа за местните органи и в своя отговор на въпрос 24 комисията посочва, че искането за възстановяване на суми, това са 27 000 евро, дали това е поставено под въпрос от някоя държава членка, как комисията ще изиска обратно тези средства и кога комисията смята, че може да получи цялата сума. Срещу кои държави членки са отправени искания за връщане на суми, комисията е замолена в писмена форма да посочи какви е, суми трябва да върнат държавите членки и на какво основание. Госпожа Холмайер има някои въпроси във връзка с Сметната палата и техническата помощ. Дали Сметната палата смята, че тази помощ от технически характер трябва да се разшири, може ли Сметната палата да установи подобрения в тази насока от последните години и къде Сметната палата действа за по-нататъчно упростяване на правилата? Благодаря. Muchas gracias. А континуация. Много благодаря. Продължаваме и с докладчиците в сянка. Първо госпожа Пенкова, социалисти и демократи. Thank you, madam Благодаря, госпожо заместник председател. Благодаря, господин Навармополос. Изключително важна е темата, с която се занимавате, за това и представената от вас информация изключително важна за всички ни тук. Имам два въпроса. Първият ми въпрос е свързан с ниското ниво на освояване на средствата от Фонда за интеграция и Фонда за вътрешна сигурност. Това вече бе спомената, както и нивото на грешките. Искам да попитам какво прави Европейската комисия, за да помогне на държавите членки да подобрят нивото на освояване на тези фондове и да намалят грешките. И по-специално как подкрепяте държавите членки по тези въпроси. Вторият ми въпрос е свързан с работата на децентрализираните агенции, които подкрепят работата на Генерална дирекция вътрешни работи. Бих искала да разбера как координира комисията работата си между тези агенции, как извличате полки от изпълнението на бюджета и политиките, за да споделите с други агенции и за да се избегнат грешки, които не бива да се повтарят. Благодаря. Gracias, señor por Renew. Благодаря, господин Шестел Renew. Merci, madame la Благодаря, председател, господин комисар, искам да ви благодаря за представянето на доклада на дейността на Генерална дирекция Миграция, който наистина допълва това, което получихме от Сметната палата, годишен доклад 2018 година за управлението и изпълнението бюджета на Съюза. Вярно е, че Генерална дирекция Миграция не представлява повече от 2% от бюджета, но това е една от символните дирекции, които са свързани с а, политиките. Има доста законодателство в тази сфера, имайки предвид кризата с сирийските беженци, положението в Средиземноморието, колко е важно да бъдат сигурни нашите външни граници, борбата с незаконната миграция, създаването на политика за връщане и разбира се създаването на хармонизирана политика, що се отнася до предоставянето на убежище и миграция. тази мисия, всички тези задачи трябва да бъдат преследвани от вашата комисия, защото това би нарушило така, доверието към Европейския съюз. Това, което виждаме в доклада е, че много добре е, са управлявани средствата, става дума за исканията за плащане и така нататък. Но имам тревоги свързани с пробивите, които са свързани с вътрешния пазар и най-вече управлението на фонда Обежда миграция и интеграция и вътрешна сигурност, където имате споделено управление с държавите членки. <coughs> Господин комисар, в доклада за дейността вие казвате, че има 41.48% или 38,63% към трети страни. Тези цифри спадат от 2016 година нататък. Това трябва да е приоритет и следователно бюджетът трябва да бъде заделен в тази посока. Какви мерки са предприяти или са предвидени, за да се повишат тези цифри, тъй като те са доста слаби, остават така от години, независимо от средствата заделени в бюджета. Имаме споразумение за реадмисия с страните от Магреб. Европейската комисия получи мандат от години а, за работа, както и държавите от СЕИЛ. След това Сметната палата смята, че неразплатените средства се увеличават, което може да окаже голям натиск върху държавите за мерки и програми, които приключват. И става дума за мерки, които са свързани за подобряване на ситуацията. Третият ми въпрос. В своята декларация за достоверност Генералната дирекция говори за основни програми, има известни резерви, има и някои забавения, казва Сметната палата, особено оценката на средствата и затова Сметната палата иска по-добър контрол на процесите. Какви мерки сте предприели конкретно, за да за силите изпълнението на програмите и по-скоро редовността на вътрешния пазар и какви са съответните способи за използването на индикатори за изпълнение. Имам също така още нещо, което ще кажа. Начина по който сме изпълнили определени мерки, за да подобрим изпълнението на средства и намаляване на грешките в този сектор. Дали се подобряват нещата с грешките? Плана за действие срещу трафика на мигранти. Съвсем наскоро бе прият той 2018 година. Напълно ли е изпълнен? И вече забелязваме положителни елементи от неговото изпълнение. И така, Що се отнася до надзора на границите, какви са мерките там и по-общо програмата Smart Borders или интелигентни граници? Благодаря ви. Muchas gracias. Благодаря. От името на зелените господин Пецка. I will arise my uh, question in German. Задам въпроси на немски. Заета, uh, Herr Kommissar. Уважаеми господин комисар, първо искам да ви благодаря много за предоставената възможност сега да задам моя въпрос – Става дума за ситуацията в Либия. Какво предприема комисията, за да гарантира, че подкрепените от Европейския съюз власти там не нарушават правата на човека? Какъв вид контрол съществува за а, упражняване на надзор върху либийските органи и начина по който те работят? Благодаря. Como no tenemos presentes a los... Като тук не присъстват представители на останалите докладчици в сянка, ще дам отново думата на господин комисаря, за да даде отговор на направените коментари и отправените въпроси. Заповядайте. Благодаря. Всички въпроси са изключително важни. Ще започна от децата. Многократно съм казвал пред вас, че безопасността на непълнолетните и малолетните, особено непридружените такива, трябва да бъде приоритет за всички ни. Това повтаряме постоянно пред всички държави членки и техните органи и оказваме натиск. Нужни са бързи действия. В Гърция с финансова подкрепа на Европейския съюз органите са предприели действия, за да се гарантира безопасността на непридружените малолетни в центровете за посрещане. Европейския съюз също предприема мерки за подобряване на условията на живот, както и помощ за уязвимите в тези центрове, приемни центрове. Но положението си остава трудно. 2019 година с подкрепа от страна на комисията се разработи една стратегия за непридружените малолетни, която сега се адаптира и Европейската комисия наблюдава този процес отблизо. Гръцкото Министерство на гражданска защита поиска преместване на 5000-те деца, които са в Гърция. В Италия непридружените деца се прехвърлят в специализирани а, центрове незабавно след слизане от корабите. Последните 5 години 539 проектни действия насочени към мигриращи деца, са били изпълнени по фонда за обежище, миграция и интеграция. Общата сума за всичко това е 550 милиона евро. 50 милиона от този фонд отиват за 2000 места в специализирани центрове за непридружени деца в Гърция – 19 000 деца са преселени, 21 000 пък са били преместени в периода 14-18 година. Освен това, от 2017 насетне Европейската комисия и агенциите на Европейския съюз са засилили своята работа, за да подкрепят държавите членки. Важни елементи тук са следните. Екипите за закрила на детето са били назначени, и са били обучени за всички центрове за прием в Гърция. Бе създадена европейска мрежа на настойниците. Европейския съюз продължава да подкрепя системите за закрила на детето в държавите по преход и държавите по происход. Сега, що се отнася до центровете за прием или хотспот? Европейската комисия работи в тясно сътрудничество с гръцките власти и финансови, и политически, и оперативни. Целта е да преодолеем сложната обстановка в Гърция. Ежедневно сме в контакт с постоянните си представили и в Атина, и по островите. Ролята на националните органи по преодоляване на положението си остава изключително важна. Гръцките власти са онези, които в крайна сметка отговарят. Комисията може да предостави подкрепа единствено и само и не може да замени гръцките власти. Голямото предизвикателство по управлението на миграционните потоци е европейско такова – Следователно бе приоритет за тази комисия от първия ден да се преодолеят тези проблеми. Трябва да направим всичко възможно, за да продължим да предоставяме подкрепа на националните органи на властта. Днес е ясно, че спешни и решителни действия са все още необходими, за да се облегчи натиска върху островите и да се подобри положението на мигрантите и бежанците. Европейският бюджет, както казах в, страните, в встъпителните си думи, дава 2,2 милиарда от 15-та година на сетне. Това е най-голямата подкрепа, свързана с миграция. Имаме и техническа и оперативна помощ. Всички знаем колко сложно е положението на гръцките острови – и тежките условия за мигрантите. До края на октомври 19 та година имаше над 33 хиляди мигранти в центровете за прием Хотспот. Новите условия за прием бяха прияти от гръцкия парламент на 31 октомври тази година. И накрая очакваме официално уведомление за приемането на закон страна на гръцките власти. Европейската комисия започна вече да се занимава с тази закон, за да видим дали той отговаря на европейското законодателство. Целта си остава процедурите да бъдат по-ефективно и ефикасни и в същото време да не се прави компромис с основните права. This will be important. Това ще е много важно. за да се знае, че когато се връщат тези, които се предполага, че трябва да бъдат върнати съгласно декларацията ЕС Турция, това се прави правилно. Ние сме в контакти с гръцките и турски власти и политически, и чисто практически. По отношение на декларацията с Турция бих искала да кажа няколко думи. тази декларация продължава да дава резултат. На първо място тя спасява човешки живот и удържа миграционния поток. Ние продължаваме да призоваваме Турция да полага по-големи усилия по отношение на контрола над новите маршрути, включително и тези към Кипър. Над 40 хиляди бяха презаселени в Европейския съюз, съгласно декларацията. Комисията освен това насърчава Турция да изпълни споразумението цялостно и с всички държави членки. Това е много важно за диалога за либерализиране на визите. 60 сирийци бяха върнати Като цяло сумата е 205. Бройката е на 205 върнати бежанци към Турция до сега. Като Турция прави процедурата все по-ефективна. 11500 бяха върнати към трети страни от март 2016 година до сега. Това включва и подпомогнатите доброволни връщания. Инструмента за бежанците в Турция. По-настоящем Турция, както знаете, се грижи за над 4 милиона бежанци. От тях 3,6 милиона са сирийци. Това е похвано усилие. Турция предоставя хуманитарна помощ и помощ за развитие. Европейският съюз подпомага чрез Европейския инструмент за бежанците. Той е ключов за сътрудничеството ни с тази страна. Това не е подкрепа за турското правителство, а за нашите международни партньори на място, които се грижат за тези 4 милиона бежанци и резултатите се виждат. Предоставеното финансиране има за цел да подобри условията за живот и защитата на бежанците, както и закрията за тях в Турция. Например, достъп до образование за стотици хиляди сирийски деца. Освен това, над 1 милион бежанци са получили парична помощ в брой за ежедневните си нужди. Нашата подкрепа включва и изграждане на центрове за прием и финансиране на здравеопазването. Вие зададохте важен въпрос за местните и регионални власти. По-голяма част от финансирането в областта вътрешен ред се насочва към местните регионални и национални власти. Гражданските организации също могат да се възползват пряко от финансирането на комисията съгласно програмата за действие на Съюза. По-настоящем ние помагаме на местните и регионални власти, именно чрез тази програма. Това дава възможност на регионите да участват като събенефициери по проектите. Освен това, нашето финансиране има пряко отражение върху общностите и регионите. Мога да дам три примера. Остров Лесбус, Каратепе и подпомагането за община Лесбус. Друг пример на остров Самос – водоснабдителната система и помощта – за нейното изграждане, помощ за столицата на острова. Имаме примери от Италия, борба с експло... експлоатацията на бежанци и мигранти в пет региона. Предложението за фонда Миграция и убежище за МФР до 2027 година включва разпоредби за по-голямо участие – на местните и регионални власти и при съставянето на регионалните програми. Включени са и стимули за държавите членки, като по-висока ставка на съфинансиране при участие на местните и регионални власти или гражданските организации. По отношение на тези 27 000, разходите на Гърция ще бъдат възстановени още следващата седмица. Ние ще съставим списък и на други такива неизпълнени все още заповеди за възстановяване на разходите. По отношение на контрола на комисията имаме 6 децентрализирани агенции, за които Генерална дирекция вътрешни работи отговаря. Те разполагат със свои служители, те са независими юридически лица и се управляват от съвети, в които участват държавите членки и по двама представители от комисията. Комисията няма право да налага вето на решенията на управителните съвети. Същевременно ГДХ Хълм е разработила стратегия за контрол. Тук се включва надзора и наблюдението на децентрализираните агенции, които получават средства от Европейския съюз. Агенциите подлежат и на индивидуално освобождаване от финансова отговорност на изпълнението на бюджета. Съставя се следователно и доклад за дейностите на тези агенции, като агенциите са задължени да изпращат ежегодно тези свои доклади на Европейската комисия. Попитахте ме също така за трафика на хора – Съобщението по стратегията ни 2012 до 2016 година съдържа конкретни мерки и действия в тази област. Комисията е доказала своя ангажимент в борбата срещу трафика на хора. Освен това имаме и мандат на координатора на Европейския съюз срещу трафика на хора, който работи с граждански организации и международни организации. ,68 милиона евро са посветени на проблемите на жертвите на трафика на хора. Освен това, неотдавна излязохме с насоки за закрила на детето. И сега нека се спра на презасеването. 34 700 мигранти са презаселени от септември 2015 година до сега. Около 12 000 от Италия и около 22 000 от тях от Гърция. Миналата година имахме презаселване от Италия и Гърция съгласно решението на съвета от 2015 година. Около 95% от допустимите кандидати бяха презаселени успешно. Ние сме готови да подкрепяме и бъдещите такива доброволни разселвания финансово, но не можем да разчитаме на мерки ад хок. Нашите усилия са насочени към реформата на общата система за обежище в Европейския съюз на принципите за солидарност и споделяне на отговорността. По схемата за презаселване на Европейския съюз, създадена 2017 година, сме получили над 50 000 моби от държавите членки. Това за периода 2018 до 2019 година. До октомври 2018 година бяха разселени около 39 000 по тази схема. Това е около 78%. Освен това са предоставени и съответните средства за усилията в държавите членки. Въпреки добрите резултати на принципа адхок е много важно да преструктурираме тази система. А за горещите точки в Италия също ще кажа няколко думи. 2018 и 2019 година имахме намаляване на новодошлите. И е, всъщност предната линия при приема на бежанци беше подложена на много по-малък натиск – в горещите точки оставаха само мигрантите, които искаха презаселване и топо за няколко дни. В Италия технически всичко беше организирано преди края на годината, като също така се анализира постигнатото с оглед на по-добри резултати в бъдеще. Почти приключвам с отговорите на въпросите. Има много други теми, които също са важни. Надявам се, никого да не съм забравил. Ниската освояемост в някои държави членки. Европейската комисия непрекъснато подпомага изпълнението, особено в най-неотложните случаи – вие споменахте и мигрантите в Либия и положението там. Мога да ви кажа, че то е доста нерадостно и доста хаотично. Благодарение на европейското финансиране по спешния доверителен фонд за Африка, както и работата на ООН, бяха постигнати резултати. Освен това, в Триполи беше открит центъра за прием и отпътуване. Над 49 000 мигранти се върнаха доброволно по родните си места от 2017 година до сега. Продължава работата по спасяване на човешкия живот. Над 80 000 спасени до сега. И накрая връщанията. През 2018 година дялът на връщания се намали до 35,6%. От бройките през 2017 година. Ясно е, че трябва допълнителни усилия и трябва да се подчертае, че това намаление се обяснява най-вече с намаляването на притока незаконни мигранти през Западните Балкани. През предходните години този дял надхвърляше 100%. В писмените отговори, разбира се, съм дал и допълнителна информация. Благодаря. Много благодаря, господин Бринкът. Вие искате ли също да отговорите на въпросите? Благодаря ви. Доколкото разбрах, имаше един специфичен въпрос, пряко отправен към Сметната палата – ние сме на мнение, че националните органи имат различни нива на компетентност в зависимост от своята структура, служители. Ние направихме одити в 8 държави членки, разгледахме и техническата помощ и не се натъкнахме на съществени проблеми. Но установихме, че в системите за управление и контрол на държавите членки има нужда от препоръки и сме ги включили в доклада си. Държавите членки освен това увеличават своите разходи, може би не толкова бързо, колкото очакваме. Изпълнението трябва да се подобри, а при упростяванията ние се радваме, че АСФ са включени в общия регламент и че това е предвидено и за МФР. Благодаря. Много благодаря. Виждам, че има и други колеги, които искат да се изкажат. Господин Христофоро, искате думата, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до благодаря, госпожо председател. Що се отнася до отговорите, които получихме от господин Аврамополос, комисарят по миграцията, бих искал да посоча следното. Когато изслушах отговорите, пред очите ми се очертаха ужасните картини, които носи със себе си миграционната криза. Преди пет години започна всичко и ние знаем какви са ресорите на комисарите и трябва да видим как изглеждаха нещата преди 5 години. Преди 5 години нямаше план в Европейския съюз, чувстваше се паника навсякъде и не само тези бежанци пристигаха на вълни и след това бяха настанявани при ужасни условия, тук трябва да посочим и Турция. Турция никога не се е грижила за тези проблеми и дори експлуатира темата, за да може да изгражда върху нея своята собствена политика. Комисара Варомаполус трябваше да се справи с всичко това. Той трябваше и да разговаря с Турция. Турция, която не показа солидарност и която не прояви готовност към преговори, а и днес нарушава непрекъснато хуманитарните правила. Предвид тази ситуация смятам, че следва да се посочи, че за да се избегне хаоса и да се избегнат неконтролираните ситуации, трябва да бъдат взети определени мерки. И по мое виждане, комисията предприе много неща. Разбира се, не всичко е перфектно, обаче трябва да си дадем въпроса какво сме направили ние, какво са направили нашите страни, за да намерят решение на миграционната криза и това да не се предоставя като проблем на някои страни, които са на предния фронт, като се има предвид е, войните и ситуацията изобщо в Средиземно море. Аз мисля, че наистина е нещо много добро, че при тези е, ужасни условия Европейския съюз успя да постигне нещо много по-голямо от е, други страни. Русия, Америка изобщо не приеха бежанци, това не бива да се забравя. И за това господин Аврамополос е, наистина има много важен портфел и можем само да се гордеем, че той намери решения по тези толкова важни теми. Разбираше, има, имаше недостатъци, това проистича от самата Европейска комисия, от отделните държави членки, но не мога да си представя Димитриус Саврамополус, ако не беше работил всеки ден с нужната решимост, дали би се подобрила ситуацията в западното или източното си земноморие – той непрекъснато работеше през тези пет години и всъщност Европейския съюз едва ли може да си представи какво би се случило, ако това не беше така. Разбира се, имаше различни интервенции, различни оговорки, различни споразумения, а днес при новите условия възникна въпроса и в светлината на новите решения на гръцкото правителство, дали проблема с беженците може да се реши по по-добър начин. И накрая искам да дам израз на моята надежда – че новия член на комисията, който отговаря за миграцията, също така решително и с деликатно чувство ще подходи към тези проблеми, а също и с неизчерпаем ангажимент. Особено трябва да си изпомним за дните преди 5 години, когато комисарят пое този ресор, как изглеждаше тогава ситуацията. Разбира се, ние не можем да правим прогнози по тези теми, но можем само да се надяваме на подобрение на ситуацията, също и на отношенията ни с Турция, което разбира се е резултат на усилията на отделни държави членки също. Благодаря. Благодаря, госпожа Инофи. E Благодаря. Чух това, което каза комисаря. Данните обаче, които извадих от Върховния комисар на ООН 2018 година, ми казват, че първите 6 месеца пред на 2018 година в Италия има 13 600 мигранти, а в Гърция 12 000. Това са данни, които, както казах, взех от Върховния комисар Рият на ООН. Така че, имайки предвид данните 2 милиарда, 2,2 милиарда на Гърция, едно 1 милиард и нещо за Италия, е, мъничко трябва да кажа, че тези данни се разминават или поне не отговарят на броя мигранти, които са пристигнали в едната и в другата страна. Искам да разбера защо има такава разлика за средства, които са отишли за Гърция и средствата, които отидаха в Италия, имайки предвид цифрите, които, повтарям, Върховния комисориат показва почти сходни цифри. Същото се отнася за мигрантите, които са намаляли в Италия. Казахте, може би, италианската политика, правителството март 2018 до юли 2019 година направиха така, че намаля миграцията. И всъщност италианското правителство трябва да бъде похвалено за това. Що се отнася до цифровия свят, сигурността и престъпленията от киберхарактер, това е изключително важен проблем – т.е. засяга и бизнеса, и държавите, и гражданите. Ако средствата заделени 2018 година са достатъчни, смятате ли, че ще преодолеем всички престъпления с тях или не са достатъчно средствата? Благодаря. Госпожа Киничи. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на нашите гости и по-специално на комисаря Аврамополос. Благодаря му за работата, която извърши сферата на миграцията и по-специално децата мигранти. Работата, която извърши там е изключителна, много деликатна, но и чисто личностно подходи чудесно. Цитирахте Италия и казахте, че ангажимента за посрещане интегриране на децата беше наистина значително и мисля, че всички тези усилия доведоха до добри резултати. Вие смятате, че са прияти мерки, които може би са достатъчни сега. Може би не всички са изчерпателни тези мерки, но дадаха възможност а, да се изправим пред тази тема, по която говорим и която виждаме изчезналите деца са тази тема, за която говоря. Това са деца, чието следи са загубени, след като са пристигнали в Европа. Искам да ви попитам дали смятате, че все още има приоритетни мерки, а най-вероятно има, които трябва да се приемат за децата или непалолетните, що се отнася до търговията с хора. Знаем, че децата са най-уязвими, те са жертви, които остават травматизирани а, точно от трафика на хора. Наистина драматичен феномен. Така че, имайки предвид опита, имайки предвид работата, която сте извършили, как е възможно да подобрим закрилата на малолетните и непълнолетните и какви мерки трябва да предприеме Европейската комисия в допълнение, за да имаме закрила на тези деца, които бягат от конфликт, от драматични, травматични обстоятелства и като Европейски съюз да успеем да ги приемем и да ги интегрираме в нашите страни. Благодаря ви. Отново ще дам думата на господин комисаря. Um, let me start. И така, ще започна в отговор с отговор на гръцки. Кирие Кристофоро, Господин Кристофоро, това, което казвате е вярно и може би ще си спомнете и си спомнете добре как започнахме преди 5 години. Вие също бяхте тук и Вашата цел се състоеше също в това да водите тази борба в помощ на Европа, защото ние просто бяхме премазани, нито институциите в Европа, нито държавите членки можеха тогава да се справят с това явление. Наистина това беше едно внезапно събитие. Повече от 1 милион души дойдоха тук. по Балканския маршрут и през Средиземно море. Тогава, трябва да ви кажа, нямаше стратегия за миграцията, но също нямаше и стратегия за сигурността. В краткосрочен план трябваше най-вече с помощта на Европейския парламент, това желая да подчертая, да се изработи Европейска програма за действие за сигурност и миграция. По-късно настъпиха тези драматични събития, които бяха всъщност свързани с терористични удари. И аз мисля, че тази комисия със сигурност ще остави зад себе си едно ценно наследство за следващата комисия, защото всичко, което беше предприето тогава, беше насочено към справяне с големите предизвикателства. Ние наистина трябва да си дадем въпроса какво би станало, ако всички политически инициативи не бяха започнати. Става дума за нашите политически ценности. Това не беше економическа криза. която да постави под съмнение европейския проект. По-скоро това беше криза на миграцията, криза на сигурността, която накара хората да се съмняват в европейския проект, защото през последните 50 години беше изграден общият европейски дом на базата на определени ценности, солидарност, но и отговорност. Може би е трудно да обхванете всичко това, но трябва да кажа, че направихме много за решаване на проблема. Не знам, господин Христофоро, какво крие бъдещето за нас, какво ни очаква в бъдеще, защото наистина този бежански мигрантски поток – съществува и причините за него не са отстранени. Това се отнася до целия свят, е, а не само до Южна Европа, Малта, Испания, Гърция и Италия. Това е, е общ европейски проблем, който изисква общо европейско решение, но освен това мога да кажа, че проблемът има и международни измерения. Има милиони хора, по света, които са в движение, бежанци и мигранти. И за това, както казах, това е проблем, който трябва да бъде решен от е, международната общност. Затова преди три години започнахме инициатива пред ООН, с искане да се назначи измаредно заседание по тази тема и това се случи. Е, това беше заседание посветено на сигурността и естествено по определен начин и до някъде е, с тези хора дойдоха и терористи, обаче никой не се погрижи и за интернет, е, новото бойно поле. По тази причина беше създаден и интернет форум, който беше свързан с големите платформи като Twitter, Facebook и други, за да може да бъдат постигнати резултати. Естествено, въпросът с тероризма може да се отнесе към радикализацията, но всичко това много често става чрез големи платформи по интернет и всъщност това са усилия, които ние трябва да продължим, защото опасността от тероризъм съществува, продължава да съществува, необходима е сигурност в Европа и аз мисля, че това е една от най-важните задачи на европейските органи, в частност на Европейската комисия, но и на Европейския парламент, тъй като става дума за политически въпрос. Държавите членки трябва да разберат, да осъзнаят своята държавната отговорност, най-вече по отношение на Европа. Комисията и парламентът осъзнаха това и ние Виждаме в парламента представени всички политически течения, но правителствата понякога не проявяват съгласие с това. Има държави членки, е, чието правителства, разбира се, е, печелят избори или губят избори, но държавите членки си остават и играят голяма роля при тези теми. Гръцкото правителство скоро прие закон, който върви в правилната посока и аз мисля, че този закон ще даде плодове. Ние естествено не само гръцките компетентни органи, но и други органи ще ги подкрепим. Сега продължавам на английски язик. Бих искал да спомена подкрепата за Кипър. Кипър е един от водещите ни приоритети. Кипър също е под миграционен натиск. Вече предприехме мерки значително да подсилим финансовата си помощ и оперативната си подкрепа за Кипър. 91 милиона евро от фонда вътрешни работи отиват за Кипър, 12 милиона за прием и други въпроси, свързани с убежище. В края на 18-та година Европейската комисия даде още 3 милиона и 100 хиляди за подобряване на капацитета за прием. Имайки предвид новите миграционни потоци, Европейската комисия ще е готова да разгледа искания за допълнителни средства, що се отнася до спешната помощ. Господин Христофоро, Кипър 2019 година ще получите допълнителна подкрепа по фонда вътрешна сигурност, за да приложите ТИАС, да подкрепяте и да развиете други информационни системи. Заедно с нашата агенция ЕАЗО, нашата гранична и брегова охрана, ще продължим да работим а, още още по-голяма степен, ако е нужно. Ще подкрепим изпълнението на схеми за доброволно преместване на базата на двустранни споразумения. Господин Алтин Олфи, цифрите, които казахте, не са същите. Нека да го подчертая. Кипър, Италия, Гърция и която и да е друга държава членка няма да бъдат оставени сами. Предоставили сме финансова помощ, техническа помощ, оперативна помощ с експерти, които изпрещаме по места. Ще продължим да го правим, за да помогнем, като продължим да финансираме доброволното преместване. Поради тази причина Политическият ни приоритет е да създадем ефикасна система за убежище на базата на принципа на солидарност и поделяне на отговорността. Сега за Италия. От първия ден още съм в тясно сътрудничество с всички органи на властта в Италия. Сътрудних си отлично министър Ерминити и министър Салвини началото, пък с господин Алфано. Като италянец трябва да се гордеете. Италия показа колко е ангажирана и работи много ефикасно. Тук искам да изразя своята благодарност на италианския народ, както и на гръцкия народ, които показаха какво разбираме в Европа, когато говорим за човечност и отговорност гражданите и на двете страни наистина трябва да получат нашата благодарност и уважение за това, което направиха последните години. Госпожо Киничи, нека кажа нещо просто. Напълно съм съгласен с това, което повтаряте последните пет години. Разбира се, не само тук, но и в цяла Европа. Искам да благодаря лично на вас за изключително добрата ви работа и личния ви ангажимент – по-специално към децата. Вие сте човекът, който всъщност самото начало ми обърна внимание какво се случва, когато все още проучвах досиетата. Вие сте пионер в тази посока и смятам, че този парламент и Европа много ви дължат лично на вас. Изключително се радвам, че отново сте тук в Европейския парламент. Вашата съдба е да играете важна роля в европейското бъдеще. Говорих за малолетните в Гърция преди малко. Безопасността и закрилата на непълнолетните и малолетните, особено непридружените, трябва да е приоритет за всички ни. Повтаряме това многократно пред всички органи на властта, във всички държави членки и са необходими бързи действия. Положението на уязвимите мигранти се включва във всички политически идеи. Многократно говорихме за това в множество доклади. Един от приоритетите на търсенето на проекти по фонда обежище е грижа за деца, малолетни, непълнолетни и непридружени. Пет проекта ще започнат на 1 декември в тази посока. Защитата на детето, закрилата на детето е тема, по която все още приемаме проекти. Госпожо Киничи, изключително важно е да продължим да оказваме натиск около този въпрос, така както го правите вие. Става дума за деца. Става дума за европейски ценности. Благодаря. Много благодаря. Преди да приключим, не знам дали госпожа Уити иска да добави нещо. Сеньора Wincy, Не ме скуча. Сеньора Wincy. Чувате ли ме? Пита председателката. Искате ли да кажете нещо в заключение? Не. Добре. Господин комисар, предполагам, че това ще бъде последното ви гостуване в нашата комисия, така че искам да ви благодаря за усилията, за ангажираността с европейските ценности, за съвместната работа с нашата комисия. Искам да ви пожелая всичко хубаво в бъдеще също така. Благодаря на господин Бринкат от Сметната палата за този много добър дебат. И нека кажа, че на 20-21 януари ние ще говорим по този проект. Преминавам нататък към следващата точка. Изключи се микрофона, но след кратка пауза. Continuamos la sesión. Продължаваме нататък. Cambio de opiniones con el comisario. Размяна на мнения с, с комисаря Хан, който отговаря по настоящем за регионалната политика. За нас е удоволствие да ви кажем добре дошъл, господин Хан. Е, вие трябваше е, да поемете тази допълнителна работа, тъй като госпожа Крето беше избрана за член на парламента. Благодаря ви за желанието да се срещнете с нас. Благодаря за отговорите на въпросника, който ви изпратихме. Всичко това е разпределено между членовете на комисията. Ще кажа добре дошъл и на господин Мърфи от Европейската сметна палата или е, СП. Ще им дам приблизително по 10 минути на двамата. Господин Мърфи, заповядайте. Благодаря. Уважаеми депутати, госпожо председател, господин комисар, дами и господа, за мен удоволствие да се срещна за първи път с новата комисия и да ви представя глава 6 от годишния доклад 2018 година, свързан с ред 1Б от МФР, който прокрива економическо-социално териториално сближаване, както и разходи на Генерална дирекция региони и заетост. За да може да се възползваме от новата система за периода 14-20 година и да може да има все по-добро използване на информацията за редевността и да се намали административната тежест на крайните бенефициари, ние следваме подхода за 18-та година и за 17-та година. т.е. еднообразен е подхода. Тази нова рамка повелява, че държавите членки и техните одитни органи сертифицират така, че остатъчните грешки в оперативните програми да бъдат под 2% и след това Европейската комисия вследствие приема в процедура по затваряне на сметките, приема тези разходи и прави свои заключения по съответните нива на грешки. Целта на този одит беше двойна. От една страна да се допренесе за общите е, декларации за достоверност и да се създаде нова рамка за достоверност, за да се види до каква степен може да се разчита на нея. Първата цел за тази е, година одита, свързан с декларациите за достоверност. Разгледахме 220 операции, 151 бяха в Генерална дирекция региони. Всички други цифри, които цитирам, са свързани с другите генерални дирекции, т.е. и двете зати заедно. Става дума за операции, които одитните органи на държавите членки вече са проверили. И става дума за преглед на техния списък за отмятане, както и доказателствата, с които разполагат, за да гарантират резултатите на одитната си работа и становищата си. Идентифицирахме и околичествихме 36 36 грешки, които не бяха открити от одитните органи, имайки предвид 60-те грешки, които бяха намерени от одитните органи предварително и държавите членки бяха наложили корекции, които възлизат на 314 милиона, които включат и двата програмни периода, ние смятаме, че нивото на грешки за МФР под ред 1Б да 5 е 5% в сравнение с 3% миналата година и 4,8% предишната година. Искам да припомня, че миналата година бях посочил многократно, че 2017 година не е обичайната година. Един ограничен брой държави членки, 17, бяха подали ниски разходи и пропорционално разходите по хоксионния фонд и фонда за развитие бе по-нисък от обичайното. Тази година разходите, които не са допустими, които са последвани от а, нарушение на, правата, на правилата на вътрешния пазар, са допринесли в най-голяма степен до нивото грешки. Това ниво грешки всъщност също съдържа по-голям брой разходи от тези два фонда, което включва случаи на държавна помощ, държавни поръчки, където правилата на Европейския съюз са сложни ние предложихме 80, извинете, Европейската комисия предложи 80 мерки за упростяване в МФР 21-27 година. Втората цел на одита от 2018 година е да направим оценка на рамката за нови контролни мерки и гарантиране на достоверността за периода 14-20 година. Започнахме с одитните органи и държавите членки. Направихме оценка на 15 от 126 органа за одит установяваме отново, че одитните органи са излезли с ясни становища за редовността, т.е. те са сертифицирали ниво на остатъчните грешки под 2%, докато ние сметнахме, че част от тях са над този прак за значимост. Това всъщност са 8 от 50-те пакета за годишни декларации за достоверност за периода 14-20 година и един от 9-те пакета за, 7-13 година. Генерална дирекция региони също идентифицира възходен проблем в своя доклад за дейността, където 64% от тези оперативни програми се смятат за рискови и са направени проверки на място, където се е оказало, че има грешки, които са над 2%. Също така има слабости, свързани с работата на одитните органи. Става дума за а, това как подбират примерите, които а, проверяват и съответно документацията. Затова проверихме 64 операции, направихме 48 посещения на ниво бенефициер. Това показва напредък в сравнение с предишните години, но са били необходими всъщност бяха необходими допълнителни ресурси за сметната палата, което доведе и до допълнителна тежа за някои от бенефициарите. Резултат от работата на комисията всъщност е базата, на която постановяваме евентуалното ниво на грешката. Прегледахме нивото на грешките за счетоводна година 16-17 като разходите там вече са били разгледани по новата процедура за контрол. Тази, това ниво на грешките не бе окончателно, когато бе публикуван доклада за годишните дейности през юни 2019 година, тъй като продължаваше работа по 40 от 175 оперативни програми, което е минимална грешка по методологията на комисията. Друга грешка е свързана с принципа на годишния подход и е свързан с съответните разходи по кохезия 2018 година. Тези разходи не са били обект на новия контролен цикъл, когато излезе доклада и затова риска при плащанията все още е просто прогнозен и трябва да бъде потвърден в бъдеще. Общата ни оценка всъщност е, че имайки предвид недостатъците на новата рамка за контрол и проверка на достоверността, не може да разчитаме на одитните органи на държавите членки, нито на нивото грешки, представени в доклада на Генерална дирекция Регио. Направили сме три препоръки, за да подобрим ситуацията. Комисията ги прие. Направили сме и препоръки миналата година. Те отново са свързани с въпроси, които постоянно възникват. Уважаеми членове на Европейския парламент, важно е да се разходват средствата спрямо правилата, но също така е важно, е, че няма все пак достатъчно бюджетни ресурси и това оказа своето въздействие върху целите и резултатите. Затова в отделен раздел 6 глава разгледахме елементи от е, системата системата за изпълнение на държавите членки. Държавите членки имат мониторингова система, за да се отбелязва информация за изпълнението, но в някои случаи органите не бяха зададени индикатори за резултати на ниво проекти, а в някои случаи изобщо нямаше индикатори или цели. Освен това отбелязахме, че завършените проекти не винаги са постигнали целите, е, свързани с самия проект и неговото изпълнение. Нашите заключения и препоръки, според мен, ще бъдат ценни за вашата комисия, както и за Европейската комисия. Значимостта на кохезията е изключително важна, защото палатата излезе с 13 специални доклада и 6 прегледа в тази сфера през 2018 година и 2019 до момента. Публикувахме едно становище, 6 от 2018 година, където излагаме своето становище за регламент за общо приложимите разпоредби по МФР 21-27 година. И накрая искам да подчертая, че целите, които сме посочили, се дължат за не спазване на съответните правила и условия. И това не означава, че някой е разпилявал средства, защото проектите може да са постигнали своите цели и може да са оказали положително въздействие, независимо от това. Трябва да се прави разлика между измама и грешка, защото при едното има умишлено подвеждане за злоупотреба. Палатата прехвърли само 9 случая към Олаф и един от тях е свързан с една операция от 2017 година. Благодаря на госпожа Холмайер за полезния обмен на становища Свързан с освобождаването отговорност. За съжаление, тя не присъства днес. Благодаря и на Европейската комисия за конструктивната работа по време на този процес. Не винаги е лесно това, тъй като работим в много сложна сфера на политики, където много често разчитаме на становището на експерти. Ще изслушам господин Хан с удоволствие и ще отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря. Много ви благодаря. Сега ще дам думата на господин комисаря. Господин Хан, заповядайте. You, Благодаря, госпожо председател, почитаеми членове на Европейския парламент, почитаеми членове на Европейската сметна палата. Благодаря ви за възможността да говоря пред вас. Трябва да кажа, след пет години се чувствам у дома си – но виждам, че и становището на СЕП за 2018 година е, стига до заключението, че Европейската комисия е все по-близо е, до прага на грешка, който е желателен. Следователно напредъкът от последните години продължава. СП също така потвърждава че сме положили усилия и разбира се, че има нужда от бъдещи подобрения. Няколко основни е, коментара. Първо, процента грешка. Нека не забравяме, че през предходните периоди грешката беше над 5%, докато сега тенденцията е винаги надолу през целия период 2014 до 2020 година, особено при заверените сметки. Ние работим усилено с държавите членки, за да изпълним препоръките на СП. По-настоящем в текущата година имаме по-висок процент на грешка поради по-големия брой програми, които са сертифицирани 75 в сравнение с 35 от предходната година. Тази година също така по различен начин се а, тълкуват нормите за изпълнение по 5 от проектите – Корекциите, разбира се, трябва да се правят възоснова на ясни норми и принципи. Но ако не предприеме мерки за упростяване, за да има една предвидима, стабилна среда, ние ще продължим и в бъдеще да тълкуваме по различен начин нормите. За мен най-важното е упростяването, но за това ще говоря по-късно. Първо искам да обясня подхода на комисията. Съгласно регламента, ние искаме остатъчната процентна грешка да бъде под съществената. Това е задължението на главния директор. Необходимо е да се правят корекции по индивидуалните програми, когато това се налага. Освен това по всички и всяка една от тези 175 програми през 2018 година трябва да се направи анализ. Бяха направени одити възоснова на риска по 42 програми, определени като високо рискови. При тези 175 програми процента грешка е между 2 и 3%. Имаме и препоръките на ЕСП от миналата година, как се изчислява грешката, с които също сме се съобразили. Нашата методика е солидна. Правят се и необходимите допълнителни финансови корекции – като разчитаме на съответните регулаторни инструменти. Така стигам до втората част от моето изказване. Ние не сме единствените, които държат парите на дънакоплаците да се изразходват по предназначение. Одитните органи са много важни за нашия модел. Много е важно да се работи по функционирането на стотици системи освен това, всяка година одитните органи представят около 500 национални одитни доклада. 2018 година една трета от одобрените разходи бяха по такива пасивни програми. Разбира се, и е СП и комисията установиха допълнително някои грешки в националните програми, но като цяло ние смятаме, че националните одити са професионални и надежни. Повечето от тях изпълняват критериите. Същевременно органите за управление и наблюдение са много важни за правилното изразходване – Нека ви уверя, че винаги, когато установим нередности, налагаме колективно действие за отстраняването им. Винаги, когато се установи, че трябва да има подобрение, предоставяме съответната техническа помощ. Това се съдържа и в писмените ми отговори. Както виждате, имаме една обхватна система възоснова на одитните анализи и резултати. Предприемат се действия, когато се установят пропуски. Водиме се и от анализа на риска. Имайте предвид, че само 0,8% от всички плащания са свързани с подозрения за измама. Повечето нередности не съставляват измами. Наскоро ние разгледахме доклада на Европейската сметна палата относно измамите, като винаги при подозрение за измама бива уведомена Олаф. и няма колебание при спирането на плащания, когато се установи такава измама. Но над 99% от нередностите са всъщност неизпълнение на някои от множеството сложни европейски изисквания, така че е много важно да се направи упростяване. Почитаеми членове на парламента, за мен упростяването е най-важно, ако искаме да намалим грешките. Също така трябва да имаме добре управлявани одотни системи. И това е третото, което искам да кажа. Предлаганото от Европейската комисия за бъдещия период ще намали разходите с около 25%. 25 до 35% от грешките, които докладва Европейската сметна палата, са свързани с допустимите разходи. Именно там упростяването съществено ще намали грешките. Можем да очакваме, че в всички държави членки – работят около по 2000 служители на одита на национално ниво, но също така и много служители на регионално и местно ниво. Би трябвало държавите членки да потърсят някакво упростяване и на разходната структура – също така държавите членки трябва сами да помислят дали нямат някакви ненужни и твърде сложни норми, които са въвели на национално ниво. Трябва да се направят и предложения за бъдещия период. Сега имаме проекто регламент, който съдържа 80 мерки за упростяване. Това ще намали грешките и ще ускори изпълнението. Освен това, ние настояваме предложенията за упростяване да останат в окончателното споразумение, защото те намаляват административните разходи и гарантират изпълнението на политиките. И на четвърто и последно място. Необходимо е тези политики да се отразят на местно и регионално ниво – да се подобри живота на нашите граждани. Ние искаме да продължим усилията за намаляване на грешките. Но разбира се, не бива да забравяме, че всъщност по-голямата цел е растеж и заетост. Трябва да инвестираме стратегически и да постигаме реални промени. Например, в края на 2018 година ние подкрепихме като цяло на 320 000 местни маки и средни предприятия. Бяха разкрити нови работни места, също така и нови мощности от възобновяеми източници около 5000 мегавата като мощност. Това е много впечатляващо. Точно за това става дума при тази политика. Току-що завършихме прегледа на изпълнението, за да видим кои програми вървят добре и кои изостават. 3 милиарда евро от резерва за изпълнение бяха пренасочени. Има много положителни резултати в резултат на постигнатото добавената стойност на регионалната политика се усеща. Комисията настоява да се работи и за прозрачност. Аз ви насърчавам да проследите и платформата, която получи наградата на омбудсмана за отлична административна работа в полза на обществото. Накрая искам да благодаря на Европейската сметна палата, на техните членове за отличното сътрудничество. Благодаря. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a los miembros de la comisión. Благодаря. Госпожа Киничи е първата. Тя ще замести нашия докладчик госпожа Холмайер. Grazie, grazie Presidente. Io in effetti intervengo nel dibattito. Изказвам се от името на госпожа Холмар. Тя не може да присъства днес и си от нейно име, както и от лично качество, искам да благодаря на Сметната палата и по-специално на колегата Мърфи за извършената работа, както и комисаря Хан за неговата работа, както и отговорите на множеството въпроси, които зададахме. Много са полезни тези отговори, за да помогнат нашия доклад за освобождаване от отговорност. Госпожа Холмар има няколко въпроса, които искам да задам на нашите гости. Някои от тях са към Европейската комисия. Първият е свързан с вашите отговори, в които вие твърдите, че нетните корекции стимулират държавите членки, за да могат своевременно да коригират грешки. Комисията, Сметната палата продължават обаче да се срещат пред грешки а, на националните одитни органи. Казахте, че не сте налагали финансови, нетни финансови корекции. Затова питам какво е въздействието на тези стимули, ако критериите са толкова стриктни, че нито един от случаите до момента не е отговорил на тях. Може би са преклено рестриктивни. Това стимул ли е? Що са на... Колко финансови корекции са наложени от комисията като цяло? Може ли да ни дадете по-общ поглед в писмен вид, като опишете всички корекции, които са наложени от държав... по държави членки? Програмите, които не функционират добре. Категория 3 и 4. Европейската комисия не отговори на нашите въпроси за възможността да се посочи модел. Отбелязва се обаче, че голямата част от програмите от Франция и Унгария, от тези 44 програми, всъщност идват от Франция или Унгария. Същата ли е схемата във времето? Какви са основните проблеми, поради които не функционират добре тези програми? Отбелязвате ли подобряване след включването на технически експерти? Може ли комисията да посочи по-конкретни препоръки? Има ли изходни проблеми в други програми? За националните одитни органи отговорите на 16-ти въпрос, като казвате, че има съответни норми, които се използват от тези органи и че е нужно да бъде обучен персонала на тези органи. Това е коригиращо действие, за да се подобри а, одитната им дейност. Отговорът на осми въпрос пък казвате, че не сте съгласни, че липсата на познание и капацитет е източник на грешки у националните органи. Тоест, ако не е липсата на познание и капацитет, какви са основните причини за грешки на ниво национални одитни органи? И още, както бе казано в този дебат, националните одитни органи са посочили 60 органа. Вие още 36. Това означава, че националните одитни органи са открили само две трети от а, грешките. Защо? Каква е причината? След това, техническата подкрепа. Държавите членки възползват ли се достатъчно от техническата подкрепа, за да подобрят административния си капацитет и доброто управление? И ако не го правят, защо не? Има ли държави членки, които използват тези фондове за техническо подпомагане т.е. не ползват активно. Какво мислите за обмена на компетентности, в която експерти от националните органи, които работят по-ефикасно, могат да отидат в друга държава членка и да работят в тамошния орган, който да речем е не толкова ефективен и така ще прехвърлят добри практики. Какво мислите за това и как може да се създаде такава система, която след това да се консолидира? какво може да направи комисията, за да помогне на държавите членки, за да, подработи работи по-добре тази система. Каква е идеята на комисията, що се отнася до устойчивото под... подобряване работата на националните органи? Имаме въпроси и за освояването. Първият въпрос е свързан с факта, че в много страни които използват Кохезионния фонд, е, освояването на средства е много ниско. Това оказва въздействие. Какво оказва въздействие върху него? Дали управляващите органи нямат опит или не могат да предоставят помощ по време на кандидатурите, на, кан... извинете, на подаване на проекти. Съществуват ли държави членки, където бенефициарите получават кохезионни фондове? Или пък стигат ли до достатъчно хора? Или само до някои? Как ще има неутрални експерти, които да помагат на бенефициарите да разработят своите проекти? Още няколко въпроса към Сметната палата. За техническото подпомагане искам да попитам представителя на палатата, как може да се подобри техническото подпомагане и обмена на добри практики между националните органи. Отбелязахте ли подобряване последните години? Що се отнася до упростяването, говори се преди това за него, има ли възможност за допълнително упростяване на правилата? Що се отнася до грешките за периода 14 и 20 година, оказа се, че те са по-високи от тези при операциите при приключване на проектите 7-13. Имаме модел, който показва разликите между държавите членки при операциите и Европейската комисия там споменава доклада на Сметната палата. Сметната палата разгледала ли е този модел? Има ли държави членки, които имат по-висок от другите модел и какво как изглеждат нещата. Това бяха въпросите на госпожа Холмар. Благодаря. Muchas gracias. Много ви благодаря. Докладчиците в сянка. Госпожа Пенкова, социалисти и демократи. Thank you, Madam Chair. Uh... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Европейската сметна палата за подробния доклад. Благодаря ви и на вас, господин комисар Хан, за направения обзор. Имам три въпроса. Първият ми въпрос е засяга кохезионната политика, която вие казахте, че много е постигнала. Знам, че накратко обяснихте кои са успешните области, но бихте ли цитирали някои конкретни проекти, които според вас са били добре изпълнени на място? Вторият ми въпрос е в две части. Той е свързан с текущите програми, ориентирани към резултатите и резултатите от разпределението на фонда за резерви. В следващото поколение проекти виждаме, че тази политика не се следва. Означава ли това, че изпълнението ще стане жертва на упростяването – защо смятате, че не бива да се продължи с изискването за резерв за изпълнение? И третият ми въпрос до някъде е свързан с този на госпожа Холмайер. Имам нужда от пояснение. Можем ли да бъдем сигурни в надежността на резултатите, докладвани от одитните органи, след като има 126 различни одитни органа, как оценявате тяхната работа, след като те са толкова различни? Как можем да сме сигурни, че са надежни? Благодаря, господин Шастел Риню. Благодаря, госпожо председател. Господин комисара, също искам да ви благодаря за представенето на доклада по регионалната политика в допълнение на доклада от Сметната палата, на която също благодаря. За ГД Регио показателите за изпълнение са много важни, тъй като кохезията е над 54 милиарда като бюджет, съществен дял – от европейския бюджет. Същевременно процента съществена грешка при кохезията съгласно сметната палата е такава, че а, не може да има доверие Даже Сметната палата смята, че има системни пропуски и липса на надежност в данните, предоставени от държавите членки. Това е един редовен проблем. Е СП изтъква недостатъците в националните одити, както и многобройните национални одитни органи. Докладва се процент остатъчна грешка от 2%, докато е СП смята, че тя е около 5%. Как става така, че националните органи не откриват тази грешка, а я открива самата е СП? Установяват ли се контакти с държавите членки, които приемат допълнителни норми – които осложняват и увеличават вероятността от грешка. Може ли да се каже, че не можем да се доверим на докладваната, докладвания процент грешки. Е СП са формулирали своите изисквания съобразно тази теза. Същевременно имаме и недопустимите плащания и разходи, които също а, са важни за процесната грешка, така че можем да се запитаме как точно да информираме бенефициерите по-добре. Необходимо е също така да изтъкнем, че СП критикува и критериите за изпълнение. Критериите за постигнати резултати като че ли не винаги са дори част от понятийното разработване на програмите. Голяма част от програмите или липсват, или няма такива критерии, или тези критерии са много слабо свързани с изпълнението. Благодаря господин Пикса от Зелените. Благодаря, ще говоря чешки. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря за възможността да разговаряме с вас, да ви задаваме въпроси. Интересуваме споделеното управление – Може ли да се каже, че държавите членки могат да се контролират сами и какви са предпазните механизми, когато те го правят, ако Европейския съюз иска да има независимост на съдебната система, да се избегне конфликта на интереси? Имаме такива проблеми в Чехия и Словакия. Какво ще направите? така че политици като Орбан и Бабиш да не злоупотребяват с европейски средства? Как ще възстановите доверието в системата? Благодаря. Господин Хан, бихте ли отговорили? Заповядайте. Благодаря ви. Има доста въпроси, които ще групирам. Първият за методиката. Няма разминаване между това, което прави Сметната палата и това, което ние правим. И националните органи, и ние анализираме почти всяка операция – може да направите сравнение с едно проучване на общественото мнение. Ако се допитате до 3000 респондента, ще имате много малък спред на резултатите. Ако се допитате до 50 или 100, спредът ще бъде много по-голям. И това е едно от обясненията за разликите. Но има и съвпадение, тъй като горната граница на нашия процент грешка съвпада с долната граница на СП, така че аз не виждам голяма разлика. По-скоро това е разлика в методиките. На второ място, когато работата на един одитен орган според нас е спорна, ние предприемаме мерки, но не сме установили такава тенденция, именно да има конкретни държави членки, в които да има систематични слабости. И това е нещо различно от времето, когато бях изцяло комисаря за сближаването. Тогава си спомням, че имаше две държави, които редовно показваха слабости в одитите си но междувременно това се подобри благодарение на интензивното обучение, увеличените знания, така че според мен има подобрение. Самият аз, когато се разделих с предходната си длъжност, не мислех, че грешката може да спадне под 5%, но ето това се случи. Ние постигнахме много. Разбира се, трябва винаги да се търси баланса. Затова и аз винаги споменавам множеството заети в ежегодното изготвяне на одитните доклади. Тези, които изчисляват прага съществена грешка. Мисля, че това е голямо постижение. Разбира се, необходими са допълнителни усилия. Винаги е възможно да се постигне повече. Ако упростяването се увеличи, ще се намали и процента грешка, защото пак ви казах, че големия обем грешки – се дължат на различното тълкуване на принципа за допустимост на разходите. Това се обяснява и с сложността, особено когато тези сложни норми се прилагат спрямо много малки по обем проекти. Затова може да се помисли за еднократно изплащани суми, за упростени разходи, по проектите под 100 000 евро. Така че и бенефициери, които не са счетоводители, също да могат да изпълнят проекта и да се водят от нормите, като същевременно избегнат допълнителните грешки. Бих казал, че одитните органи постигнаха много. Разбира се, винаги може да се направи и повече. Като комисар в бъдеще, който отговаря не само за бюджета и администрацията, но и за вътрешната цифровизация, вече попитах своя екип дали не можем да помислим за оперативна съвместимост между европейските институции, например управляващите одитни органи в държавите членки. Така че при изпълнението на проектите контрола да бъде по-навременен, като същевременно по този начин и предотвратим евентуалните грешки и разчитаме на най-напредналите ИКТ системи. Идеята на госпожа Холмайер и други за обмяна на компетентност между държавите членки е много интересна. Тя може да засяга и обмен между държавите членки и комисията. Ако позволите, аз ще се опитам да ангажирам и СП, за да видим дали тази интересна идея може да се приложи. Защо има някои закъснения в освояването? Тук има различни проблеми. Именно и за това искаме толкова скоро да договорим бъдещата МФР. Миналият път се убедихме, че едно закъсняло решение за МФР е доведе до допълнителни закъснения и въвеждането на N плюс 3 всъщност не доведе до по-ефикасно изпълнение, по-скоро до известно самодоволство. И накрая нещо положително. За първи път се изисква от всяка държава членка да представи своята стратегия. Спомням си, когато започнах работа през 2010 година, се натъквах на какви ли не безполезни пристанища и летища из цяла Европа, но това вече не е проблем тъй като междувременно ние наложихме тази необходимост от холистична стратегия за цялата страна. Например, ако става дума за транспорт, да се види как всички транспортни връзки се съчетават. Някои държави членки имаха нужда от повече време, за да разработят тази стратегия и да ни я представят, но това със сигурност подобри качеството на отделните проекти. Мисля, че в бъдещия период можем да стъпим на тази основа. И да продължим в същия дух. Имаше също така и някои коментари по прегледа на изпълнението, който приключихме през месец юли и август. Този преглед показа, че като цяло изпълнението е 75% при ЕДИВ и при ФРР също съществен процент. Ето защо ние заделихме 11,7 милиарда евро, като 2,9 милиарда от резерва е обвързан с приоритети по ключовите цели – но държавите членки счетоха, че когато тези приоритети не са изпълнени, тези 2,9 милиарда трябва да се пренасочат към други проекти. Следващият преглед ще се направи за последните две години на съответната финансова рамка. Някой тук поиска да дам примери Е, вие можете сами да се уверите в успехите на различните проекти, някои от тях много маки по обем, други наистина мащабни. Но се вижда ясно европейската добавена стойност. През последните няколко години постигнахме много чрез насърчаването на цифровата трансформация в много от държавите членки. Има проекти, например, за трансгранично сътрудничество между Германия, Белгия, Франция и Люксембург. Това са проекти за устойчива енергетика, тъй наречените интелигентни енергийни мрежи и много други положителни примери с инфраструктура. Така че списъка от добри примери е много дълъг, но той показва, че кохезионната политика може да бъде и е една съвременна политика. Чрез нея Европейския съюз може да постига конкретни цели. Вие ще го видите и при следващия период, когато 30% от кохезионните и регионални средства ще се използват за инвестиране в действия срещу изменението на климата. ще видите инвестициите в цифровата сфера. Ако нещо съм забравил, допълнително ще предоставя писмен отговор на колегата от Чехия, ще отговоря. Ако има признаци на злоупотреба, ние веднага преустановяваме плащанията. Така че в случаите, които вие споменахте, имаше такива преустановявания. Европейският дънакоплатец не е загубил нищо, но имаше и допълнителни проверки за изпълнението, за съответствието. Като окончателният доклад ще е готов в началото на месец декември, аз съм готов да предоставя допълнителна информация и на своя приемник, най-малкото при закрити врата. Благодаря, господин комисар. Господин Мърфи, искате ли да отговорите? Заповядайте. Thank you, Chair. Yes. Uh, Благодаря, госпожо председател. И слушах много внимателно въпросите, повдигнато от депутатите. Бяха много интересни наистина техните изказвания. Що се отнася до конкретните въпроси към палатата, мисля, че голямата част от тях бяха от госпожа Кеничи които пък бяха от името на госпожа Холмайер за техническото подпомагане. Да, съгласни сме с обмена на компетентност Европейската комисия прави много, що се отнася до подпомагане, споделяне на най-добри практики. Имаме много работни групи, част от тях ние участваме като наблюдатели. Е, много усилия се полагат, за да се подобри положението. Това, което мога да кажа, е, всъщност бе резюмирано от комисаря. Много е сложна тази тема и е много трудно да има стандартен подход във всички държави членки. Той се пошегува и каза, че че ще се стигне дори до 5% в началото. Хубаво е, че сме стигнали до 5%. Мисля, че естеството на операциите е много сложно. И ние се опитваме с техническо подпомагане да подредим, да оправим нещата, но процеса е бавен. Що се отнася до упростяването на правилата, ние сме за упростяване. Многократно сме го казвали. Искаме упростените разходи да се използват там, където е възможно. Там има по-малко грешки. Забелязваме обаче, че те много ограничено се използват, което, разбира се, ни разочарова. Също така отбелязваме, че Европейската комисия е подала искания за 80 опростявания за следващия период. Коментирахме това, направихме и предложение по всички 80. Нужен е баланс от друга страна, защото не може да се опростява само за да има опростяване. Не, трябва да има баланс и не бива да се губи контрола и одитните аспекти на този процес. Що се отнася до грешките? Попитахте дали има разлика между тези 36, които открихме. Да, за 2007-2013 установихме 10 грешки, 5 държави членки, 14-20-26 в 8 държави членки. Както казваме в параграф 6.14, казваме най-общо, че въздействието и частотата за 2014 година е повече от следващия период. Питате за държави членки, какви са причините, защо част от тях имат грешки, други не. Виждате, посетили сме 15 държави членки тази одитна година. Установили сме съм грешки в почти всички 11 държави членки са направили тези 36 грешки. Това е нещо, което правим само за да кажем мнение по целия бюджет. Това не е представителна извадка, по която да кажем какво се случва в конкретна държава членка. Всичко зависи от извадката, коя държава членка е включена в нея. За 19-та година е, сме добавили допълнителен слой, за да включим държави членки, които вече не сме. И в целия период ще посетим всички 27 или 28 държави членки. Благодаря. Muchas gracias. Hay una segunda ронда de intervenciones. Благодаря. Сега следва вторият кръг от въпроси. Имате думата, моля. Благодаря, господин комисар. Правим оценка на бюджета и смятам, че е изключително важно не само да погледнем средствата, които са разходвани и тяхната ефективност и е ефикасна. Март 2018 година пред тази комисия по бюджетен контрол, генерална дирекция региони направи оценка на кохезионната политика на бившите вишеградски страни. Той каза, че имайки предвид БВП, Унгария постоянно получава най-много средства в сравнение с Полша, Словакия или Чешката република. Независимо, че получава най-много средства, той казва, те се справят по-зле от другите три страни. И това е по всички индикатори. Растеж на БВП, ниво на бедност и така нататък. Любопитна съм какво е обяснението за това развитие. Една държава, която получава най-много средства и като че ли ги опозотворява най-зле. Смятате ли, че продължава да съществува този проблем и какво може да направим в бъдеще? Muchas gracias. Благодаря. Господин Пекса. Желаете ли още веднъж думата? Давам вие. Вие сте, пане комисаре, zmiňoval, в v Благодаря ви за тази възможност да задам допълнителен въпрос. Господин комисар, вие споменахте, че ако има системни нередности, вие прекратявате плащанията. Моята информация обаче, Агрофеб, която се притежава от Бабиш, нашия премьер, продължава да получава средства независимо, че те се изплащат от чешките органи. Това засяга функционирането на вътрешния пазар и очаквам комисията да се намеси. Мога ли да ви попитам, предприема ли сте някакви действия в тази посока? Благодаря, господин комисар. Бихте ли отговорили на двата въпроса, на двата коментара? По първия въпрос за Унгария и че по всички економически критерии Унгария е най-слаба в сравнение с другите три. Аз такова нещо не зная. Ще предам тази информация, но се питам. Заетостта и другите цифри. То се гледа година по година, когато се сравнява. Що се отнася за положението в Чехия, спираме плащания не само когато има системни грешки, но и когато установим отделен случай, който е изпълнен с грешки. Тогава прекратяваме незабавно плащанията. Вие споменавате обаче нещо друго, а то е субсидирането в земеделската политика по стълб 1 това е независимо от а, това, кое дружество е. Става дума за собственост на земя и съответните хектари и всичко, което е свързано с това. Независимо от това, разбирам, че тече одит по тази тема, но това е разликата между кохезия, сближаване и първия стълб на земеделието. Muchas gracias para finalizar. Благодаря. Още веднъж искам да дам думата на госпожа Киничи, ако тя желая да добави нещо в заключение. Благодаря много, госпожо председател. Аз а, искам само да благодаря. Отново искам да благодаря на комисаря Хан, благодаря на доктор Мърфи също за отговорите на множеството въпроси, които бяха много сложни, които бяха насочени, зададени от мен, от името на госпожа Холмайер, както и от другите колеги. Отново ви благодаря за ангажимента ви и евентуално желанието да дадете допълнителна информация по тези теми. Наистина ви благодаря. Благодаря за всички. Bueno, pues agradecer a todos ustedes. A... Така, сега желая да благодаря на всички вас. Хехов, Марфи и на господин комисаря, също и на депутатите. Господин комисар, както казах преди малко, предполагам, че това е вашето последно явяване тук, поне в е, длъжност комисар. Пожелавам ви всичко най-добро в бъдеще и се надявам, че като нов комисар отново ще дойдете при нас. Esta комисион. С това закривам заседанието. Que no lo, no lo Mañana no olviden ustedes los... Много ви моля, не забравяйте утре вашите карти за гласуване в 9 часа. Ще започнем гласуването. Благодаря.